и господа, започваме сесията. Протокола от вчерашното заседание и документите вчера са на ваше разположение. Имате ли коментари? Не. В такъв случай протоколът се приема.